Bonjour à tous. Добър ден на всички. Ще започна с няколко съобщения, като ви моля, ако обичате тихо да вземете местата си. От групата на социалистите и демократите получихме искания за назначаване в комисиите и парламентарните делегации. Списъкът ще бъде включен в протокола и ако няма възражения, до приемането на протокола тези назначения ще се считат за приети. От друга страна, комисията ИМКО и ЕКОН е, са подали няколко е, поправки към текстове, прияти от е, парламента. Двете поправки на комисия ЕКОН е, се придружават от една декларация. На е, сайта на парламента за директното предаване на нашето заседание има тези поправки също ще бъдат публикувани и в протокола. Според член 216, параграф 4, тези поправки и декларациите ще бъдат признати, а, а, приети, ако след 24 часа няма възражение от политическа група или 40 депутати. Също ви уведомявам, че доклада на господин за препоръки на парламента за съвета за 68-та сесия на ОНЕ. Няма възражения и се счита за прият. С това преминаваме към гласуването. С упростена процедура гласуваме доклада на госпожа Дот с дългосрочен план за запасите от Атлантическа тръска. за моля, ще гласувате всъщност, извинете, електронно. Заповядайте. Край на гласуването. Добре, не е приключило гласуването. Ето сега приключваме. Приема се доклада. И сега гласуваме по същата, със същата процедура доклада на госпожа Викстром за искане за снимане на парламентарния имунитет на господин Курски. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега по същата процедура доклад на господин Стоянов искане за снимане на парламентарен имунитет на Малгожата Ханзлик. Моля за. Против въздържали се, приема се. Доклад на госпожа Лихтенберги, снимане на парламентарен имунитет на Александър Алвар. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега пристъпваме към е, доклада Нова програма за европейска политика защита на потребителите. По именно гласуване, доклад на господин Рамон. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към доклада на господин Дзивка правна помощ при презгранични граждански и търговски спорове. Моля, гласувайте с дигане на ръка. Против. Въздържали се. Приема се. Второ четене препоръка правоприлагане, осъществявано от митническите органи по отношение на правата върху интелектуална собственост. Няма предложения, няма изменения, за това предлага. приемаме тази препоръка. Второ четене препоръка храните предназначени за кърмачета и малки деца и храните за специални медицински цели. Шесто изменение е оттеглено. Това е доклада на госпожа Рис. Моля, гласуваме изменение едно. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. По именно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се отхвърля. Изменение 2. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. И Изменението се отхвърля. Ако нямаше прието изменение, това е позиция на съвета, с което я приемаме. Поздравления за госпожа Рис. Сега изисквания за здраве и безопасност, свързани с позицията на работниците на рискова, дължащи се на физически агенти. Доклад на госпожа Морен Шартия. Измерение 38. За. Против въздържали се, приема се. За предложението с изменения за, против, въздържали се, приема се. Е, законодателната резолюция гласуваме електронно, моля. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме по дългосрочния план за запасите от Атлантическа тръска и риболовните стопанства, които експлуатират тези е, запаси. Имаме предложение за регламент на доклада на госпожа е, Доц. 19 изменения има от Комисията по риболов. Кой е за? Против? Не е много ясно. Нека да гласуваме по именно. По електронен път гласуваме 19-те изменения на Комисията по риболов риболов. Моля. Да, да, да, правиме проверка. Приема се с голямо мнозинство. Сега изменение номер 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 17. Добре, добре, нека да проверим с електронно гласуване. Моля. Le vote est clos. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Моля, вдигайте си добре ръцете. За. Против. Отхвърля се. Сега гласуваме Искате да проверим? Няма проблеми. Изменение 17, моля, с електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Толкова спът през вас. И сега гласуваме предложението с измененията за, против, въздържали се, приема се. Законодателното предложение по електронен път гласуваме, моля. Можете да гласувате. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме доклада на господин Яколина Организирана престъпност, корупция и пране на пари. И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 въздържали се, приема се. Изменение 9 за. Искате да проверим 7 ли? Заповядайте за изменение 7. Електронно гласуване. Le vote est clos et il est adopté. L'amendement... Край на гласуването. Приема се изменение 9 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 8, извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се, не е много ясно. Нека да проверим по електронен път Осно изменение. Проверяваме. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме параграф 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 21, изменение 4 за, против, кой е за? Номер 4. Против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Сега първоначалният текст, параграф 3 за, против, въздържали се, приема се. И сега електронно гласуване, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част. По именно гласуване. Заповядайте. По електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначален текст на параграф 43 по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1, параграф 53. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Параграф 55 е първоначален текст. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се? Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 58. Първоначален текст. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 62. Поименно. Начало на гласуването.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 Параграф 70, първоначален текст, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 80, първоначален текст на две части. Първа поименно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втора част пак, по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към параграф 81, първоначален текст. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 93, първоначален текст, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 96, първоначален текст, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против.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 101 параграф. Поименно начало на гласуването. Le е клю. Край на гласуването. Приема се. 106 par, euh, pardon, l'amendement 6 par, euh, Изменение 6. Сдигане на ръка за. Против не е ясно, моля да проверим как сме гласували по изменение 6, начало на гласуването с карти. Край на гласуването. Et c'est rejeté. Euh, nous passons... се. 106 ти параграф, е, първоначален текст, поименно, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 107 параграф. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 108 параграф на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 112 параграф по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 124 параграф за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 126 на две части. Първа. Част за. Против. Въздържали се? Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се? Приема се. 127 параграф. А, добре, проверяваме, щом искате. Втора част на 126 параграф, начало на гласуването. Вътеклю. Отхвърля се. 127 точка по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 128. По именно гласуване. Начало. Левът е клю. Край на гласуването. Приема се. След 128 параграф 2. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 129. Първоначален текст. Начало на поименното гласуване. Клю. Край на гласуването. Приема се. Точка 130. Първоначален текст. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 133 точка. За. Против. Въздържали се. Приема се. 135 точка. За против, въздържали се, приема се. 139 точка по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Се Отхвърля се. 140 точка за. Против. Въздържали се. Приема се. 141 точка по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 144 точка за. Против. Въздържали се. Приема се. Le 3 révisé. Изменение трето преработено за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да проверим? Добре, проверяваме. И трето изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Точка от преамбюла П латинско. Поименно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка от преамбюла БХ латинско на две части. Първа част по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Сдигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. БК, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, не е ясно. Моля за проверка. Втора част на точка от преамбюла БК латинско. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка от преамбюла Б е латинско на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка е от преамбюла БП е латинско именно Начало на гласуването. Le vote est clos. Край на гласуването. Приема се. Целият проект на резолюция за, против, въздържали се, приема се. Господин Яколино иска думата, той е докладчик, дава му я. Ah, Ето къде сте седнали, давам ви думата. Господин Яколино, имате думата. А, ah, ça marche pas. Чувате ли ме? Май не ме чувате. Е, моля е, да е, натиснете копчетата. Ако не е, работи вашият микрофон, ползвайте този на съседа. Най-сетне. Най-сетне. Искам да благодаря на всички, които в Комисията за борба с организираната престъпност и изпирането на пари направиха възможно достигането ни до този етап. Това е важна стъпка за всички политически групи. Необходимо е в рамките на своя мандат да дадем и ясен политически сигнал към комисията и към държавите членки на къде да вървят през едните няколко месеца. Съвсем очевидно, Европейският мандат е от особено значение. Особено трябва да се мисли за европейския прокурор. Някои държави членки се съпротивляваха, но все пак това, което правим сега е крачка напред. Благодаря. Сега прекъсваме заседанието до 12.30, казва председателката.